действия по отношение на превозвачите. И ще дам думата на господин Михаил Крамер. Скъпи колеги, като председател на Комисията за транспорт и туризъм, аз поставям следния въпрос на комисията за действието на ограничените страна на Русия върху е, предприемачи, е, пред, е, превозвачи от е, други страни. Като бих искал съответно да се... Може би трябва да изчакам, казва оратора. Господин комисар. Фанга нормален. Добре дошла, е госпожа комисара. Ще започна, ще започна отново. Скъпи колега, госпожо комисар, е, като представител на комисията за транспорт и туризъм поставям следния въпрос на комисията за действията, за е, ефекта на, на ограничението от на Русия върху е, превозвачите по шосейни по сухопътни, сухопътния транспорт. От миналата година всички, които превозват хранителни продукти, би трябвало да се е, легитимират се съответните документи, които е, по този начин е, това води е, до забавя е, и води до голяма загуба на договори. Руската федерация чрез е, е, е вноса на селскопански продукти, е, върху които има е, ембарго, всъщност се прехвърля, прехвърля е, вноса от е, трети страни. Когато е необходим транспорт за това, цената за, е, е превоз, за превозването на тези соки е, в, от е, трети страни е, се увеличава десеткратно и по този начин десет и по този начин се е, е, лишават от е, договори е, редица превозвачи от нашите страни. Е, редица комисията е, реагира на тези ограничения от страна на Русия, като предприе краткосрочни мерки за подмагане на пазара на стойност 500 милиона евро и да се опита по този начин да реши проблема с излишъка на сълскохмански продукти, плодове и зеленчуци. Това се отрази доста тежко на производителите. Трябва да се има предвид, че храни, които се изнасят от Европейския съюз, е, е, се пренасят е, предимно по е, по шосе е, би трябвало и е, тези превозвачи, които са специализирани в преновоза на такива стоки, хладилни контейнери и други, наистина губят договори, както казах. И на последното заседание на Международния транспортен форум на 25 26 септември 2014 година, който трябва да се проведе в Париж, един руски представител обяви, че е, е, Русия ще продължи да ограничава транспорта на тирове на своя територия и броя на е, разрешения е, ще бъдат е, ограничени от 76 е, на 16. Въпросът ми е, знае ли комисията, запозната ли е за всичко това, дава ли си сметка колко е сериозно положението и знае ли какви са последствията от тези ограничения от страна на Русия за, и как ще се отразят те на превозвачите? Второ, давате ли си сметка за загубите които ще причини, е, е, причинят тези мерки, особено в транспорта. И трето, какви мерки предвижда е, новата комисия, ако състоянието, положението се влуши допълнително, за да, за да предотврати по-нататъчно влушаване. И е, после наистина е, е, си сметка комисията за е, отражението на, на е, е, всички тези мерки от страна на Русия върху транспорта преди всичко и е, дали са готови да внесат в кратък срок е, оплакване по този повод в Световната търговска организация. Очаквам отговор. Благодаря на е, господин Крамер. От името на комисията, госпожа комисар, ако обичате да отговорите. Мистер Президент. Господин председател, уважаеми депутати, руската забрана върху вноса на продукти от държави членки на Европейския съюз и някои други страни се отрази не само на селското стопанство, на хранителната промишленост, но и на транспорта, защото многобройни превозвачи осъществяват превоза на селскостопански стоки до територията на Руската федерация – по някои разчети почти половината от е, износа на е, стойност милиард и 100 милиона бяха засегнати от руската забрана. Най-вече месо, местни продукти, риба, морски дарове, мляко, млечни продукти, е, както и пресни плодове и зеленчуци. Освен това, транзита на забранените продукти до пазарите в Средна Азия или Кавказските страни също е силно ограничен, което фактически разширява обхвата на а, забраната не само за износ за Русия, но и за тези трети страни. Автомобилният превоз е основен вид транспорт а, за износа на такива сълскостопански продукти, над 80% и от обема и от стоиността а, на износа на сълскостопански продукти се а, превозва именно от автомобилни превозвачи. Превозвачите бяха тежко засегнати от е, руската забрана върху вноса. Аз и моя екип напълно съзнаваме какво е положението. Трудно е да се каже какви точно е, загуби и щети са понесени, е, защото зависи от конкретните обстоятелства. Много от забранените стоки, които иначе биха се реализирали в Русия, сега се пренасочват за пласмент на други пазари. Получава се свръхпредлагане и автомобилните превозвачи, специализирани в е, износа на селскостопански продукти в Русия, са закупили специално оборудване, е, хладилни камиони и те ще бъдат изложени на особено е, голям риск. Но всичко ще зависи от начина по който те ще могат да пренасочат автомобилния си парк. Нека съвсем ясно да заявя, че не можем да предложим пряка финансова помощ на европейско равнище. Моят колега, който отговаря за селското стопанство, е съгласен с моето становище, че не разполагаме с екипи, които да осигурят извънредната помощ, но може да се допусне държавна помощ държавите членки до 100 000 евро за период от 3 години. Налагат се и някои условия, но най-общо може да се каже, че не е необходимо да се уведомява с нотификация комисията за такава държавна помощ при положение, че тя се отпуска при строго определените условия. Господин председател, госпожи и господа депутати, автомобилният превоз на е, експортни стоки за Русия се организира главно на основата на двустранни спогодби. Ето защо Държавите членки трябва да изиграят своята активна роля. Няма диалог за политиката в тази област между Русия и Европейския съюз. Няма и споразумение между Русия и Европейския съюз. Те са двустранни с отделните държави членки. В контекста на външно-търговската политика на Европейския съюз комисията следи много строго дали търговските ограничения, наложени от Русия, отговарят на критериите на Световната търговска организация, особено за брата върху транзита. Благодаря ви за вниманието. Пани комисар. Благодаря на госпожа комисаря. Сега започваме с изказванията на политическите групи от името на НП. Госпожа Лукачевска, две минути. Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, Наистина, забраната за внос на някои селскопански продукти от е, ЕС е, влуши положението на много дружества от много е, отрасли, включително и транспорта. Тази забрана доведе до невъзможност да се транспортират всякакви хранителни продукти през Русия, което води до милиони загуба за а, някой, а, и банкрут на някои а, компании да ви припомня, че тук не става дума само за економиката, но и за обществото. Е, това е, засилва безработицата. Безработицата застрашава толкова много хора. Това са хора, които имат е, нужда от нашата подкрепа. Те искат помощи за безработни и това е много жалко, тъй като е, дружествата просто не могат да имат сигурност в бъдещето. Те не, не, не могат да е, гарантират прехраната на своите служители и техните семейства. Е, това засяга не само полските е, компании. Разбира се, е, ние губим много, но не сме само ние. Е, и аз мисля, че в този случай трябва да е, разчитаме на солидарност, на общи решения, е, които да гарантират защита на нашите интереси интереси. Нямаме необходимия механизъм все още да се да противостоим, да неутрализираме тази забрана и е, със сигурност ще им, това ще подкопае пазара, ще има нарушение на, на пазара, тъй като транспорт е тясно свързан с други е, отрасли. Е, още е, преди време Полша предложи конкретни решения, които за подпомагане на тези дружества, например е, завишена е, държавна помощ, държавни помощи подкрепа за тези, които са готови да се откажат от някои производства поради е, екологични съображения. Радвам се, че комисията си дава сметка за въздействието, ефекта от е, тази забрана, но въпросът ми е какви конкретни мерки ще предприемете, как ще помогнете на предприемачите, на, на компаниите, на е, техните служители, които са заплашени от безработица. Благодаря, госпожо Лукачевска, председателят. Сега госпожа Клаудия Тепенди от Социалисти и демократи. Една минута. Благодаря, госпожо комисар. В една глобализирана економика стоките са много мобилни и много по-сложен става превоз, обхваща широки географски граници. Налагането на забраната от страна на Русия на европейските стоки е свързано с е, отражението, което има такова политическо решение върху различни сектори в Европа. Искам да привлека вниманието ви към влиянието, което това може да има върху превозвачите. Не можем да обхванем сериозността на това въздействие, освен ако не оценим и тежките вреди, което това има върху вече подписани договори има а, наличие на сълскостопанска продукция и вредите засягат целия Европейски съюз, не само отделни сектори. Този ефект се усеща навсякъде поради единния пазар. За това се обръщам към комисията с молба да ни предоставят достатъчно данни за въздействието, за да бъде взето решение. Председателя, благодаря. Сега от името на ЕКАРЕ, господин Пореба, заместник председател на Транспортната комисия. Благодаря, председателю. Благодаря, госпожо комисар. Смятам, че темата е изключително важна и се надявам всички да се съгласите, че руската забрана върху вноса на определени сълскостопански продукти е, ще се отрази много тежко на е, транспортната е, дейност в Европа. Проблемът е общо европейски. В Литва, Латвия, Чехия, Гърция и у нас в Полша превозвачите губят огромни средства. От август 2014 година, когато беше въведено ембаргото, загубите на полския транспортен сектор възлизаха на 23 милиона евро, за да скочат до 48 милиона към ноември. Руската федерация прави невъзможен и транзита на стоки през руска територия на трети страни. Тук няма никаква симетрия. Европейските превозвачи се спират, проверяват, заплашени са от забрани, без да има каквато и да било реципрочност. Руските фирми действат свободно в обратната посока. И нещо още по-важно. Европейските превозвачи са в задънена улица. В Германия има нови правила за минималната заплата, които удрят по превозвачите и сега нов удар от друга посока пък е руското ембарго. Госпожо комисар, аз се радвам, че открито говорите по този въпрос, но моля ви, помислете си за някакви обещетения, за начини да се облегчи положението на превозвачите. Примерно преструктуриране на задължения, заеми или нещо подобно. Благодаря. Председателят Гезина Майснер, две минути. Благодаря, господин председател. Да, госпожа комисар, вие всъщност дадахте вече отговор. Мога да си представя, че трудно е да предприемете нещо но важно е да се постави е, въпроса от... Е, в сряда вече говорихме след смъртта на Борис Немцов е, какво ще правим от тук нататък, как ще поддържаме и засилваме санкциите. Това се отнася до конкретни отрасли и сектори. Вече говорихме за това, как това се отразило върху селското стопанство. Вие самата казахте, че има определено криза, в транспорта също. Е, това засяга целия сълскостопански е, износ от Европейския съюз и особено е, този в хладилни камиони. И там друг вариант е невъзможен. Би трябвало да се направи се опит да бъдат напоемерени нови пазари, участие в Европейския съюз, но това не може да стане веднага. Но дори и да има нови пазари, въпросът е дали най-силно засегнатите държави членки с с най-близко е, съседките на Русия, е, дали това ще се отрази е, положително на тях. Балтийските страни, Полша, Финландия, те са най-силно засегнати. Трябва да помислим какво можем да направим. Госпожо комисар, вие споменахте, че не може да се очаква нищо от Европейския съюз, тъй като нямаме общ, нямаме договор с руснаците в това отношение, че трябва държавите членки да се спасяват сами, но все пак имаме един един вътрешен пазар и би трябвало по някакъв начин солидарно да реагираме срещу санкциите. Самата казахте, че е, не разполагаме с много е, достоверни данни. Може би е, трябва да потърсим общо решение да, да разпределим по-равномерно бремето върху държавите членки. Би било несправедливо наистина да, бъде, да бъдат прекомерно натоварени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 да, е, отговор, е, коментар на комисията по този въпрос е, е сочи, че тя има някакси селективна памет. Тук се говори за мерки, е, за е, забрана върху някои мерки. След забраната, която въведе Русия на 7 август 2014 година, но забравяме санкциите, които налага Европейския съюз на Русия в отговор на кризата в Украина Украина. И е, типично е наистина, че колеги от Комисията по транспорт е, е, говорят сега за забрана та, е, на е, внос на някои стоки е, в рамките на СТО, е, е, след като е, всъщност Европейския съюз наруши някои правила, например регламент е, от съответния регламент с и санкциите срещу Русия, е, те е, поставят е, въпроси, свързани с сигурността на Европейския съюз след, след в резултат на кризата Оказа се обаче, че е, санкциите, които до тук се е, налагаха на Русия, са, са без е, зъби. Това не се отрази по никакъв начин на руската политика. Трябва да има реципрочни мерки или Европейския съюз да иска компенсация, след като регламента 333 от 2014 година все още действа. Благодаря. Е, Петър Лундгрен от ФДД. Благодаря, господин председателю. Да, проблема е голям наистина и засяга обикновените хора, които не са в състояние да извършват е, превоз на хранителни стоки. Но от какво проистича това? то е резултат от наложените от Европейския съюз санкции. Русия реагира подобаващо. Разбирам онези държави в Европейския съюз, които имат такъв сектор, които извършват дейност в Русия, но не виждам как това може да бъде променено. И комисията го потвърди. Мисля се и за нещо друго. Тези превозвачи, които са засегнати, след като са инвестирали в хладилни камиони, наложената от Русия забрана означава, че губят голям част от обемите си. Това се случи и в моята страна. В Швеция превозвачите инвестираха големи средства в такива специализирани превозни средства и от същ, в същото време има нелоялна конкуренция от други държави членки. Ако не предприемаме нищо срещу това, какво да предприемем срещу Русия? Председателя. Благодаря. Господин председател, скъпи колеги, въпросът на господин Крамер ме изненадва. Руското ембарго върху хранителни продукти от Европа е, е от 14-та е, година, средата на 14-та година, а, а, а, а, а, мерките срещу Русия а, е, са от а, е, е, преди това. Националния фронт от март е против тези санкции, като смята, че те са неуместни, неефективни и са опасни за економиката на държавите членки от Съюза. Този въпрос е, сочи, че е, е, Националния фронт е имал основание, съвсем основателно се противопоставил на ембаргото и санкциите, които на, което е, на руското ембарго, което е легитимен отговор на мерките предприятия от Брюксел. За да се оплакваме от, вместо да се оплакваме за последствието от това, предпочитам да бих помолила комисията да вдигне санкциите и да отмени ембаргото срещу Русия. Е, може би тогава ще очакваме съответното вдигане на тяхното ембарго. Отговор от господин Крамер. Само да кажа, че е, е, аз говорих от името на комисията, е, само от моята комисия, това беше мнението на комисията, не е лично мнение. Независимо от това обаче, искам да кажа, че ако робите в историята, трябва да откриете, че Русия нарушава договори, анексира Крим и тогава бяха наложени фанкции. Така че ако ще се позваме на историята, започнете по-отдалече от началото. Благодаря, е, госпожо депутат. C'est bon là Monsieur cramer j'ai bien compris à quel titre vous vous exprimiez. Всъщност аз много добре знам в какво качество се е, изказахте вие. Колкото до историята, добре я познавам. Управлението от страна на Европейския съюз не дава добри примери за това. Да, познавам историята и знам, че когато е, се намесиш в суверенитета на друга е, европейска държава, естествено ще има ефект е, на бумеранга. Същия случай беше и с Русия poseł Wim van den Kamp z grupy EP. Господин Вим Ван де Камп. Господин е, председател, благодаря ви много. С дълбоко удовлетворение говоря след колегата от Националния фронт, защото имам възможност е, да изразя мнение различно от нейното. Европа и всъщност целият свят в момента следим конфликта между Русия и Украина. Налагат се а, е, санкции, които се отразяват на редица отрасли в европейската економика. Но както посочи и господин Крамер, трябва да гарантираме спазването на международните договори, а за съжаление това не винаги е така. Комисарят а, в изказването си правилно отбеляза, че производителите на сълскостопански продукти получават обещетения за разлика от транспортния сектор. Особено в Польша. Полските ни колеги страдат най-много. И е жалко, че комисията е, просто констатира факти, но не предприема нищо по-нататък. И за това искам към госпожа комисаря да отправя три въпроса. Първо, какви контакти имахте вие или госпожа Могерини, за да се преодолее положението? Има е, извънредни е, резервни фондове, защо от тях да не могат да се ползват средства за полския транспортен е, сектор? Има средства по различни фондове за преструктуриране на различни отрасли. Не може ли транспорта да се ползва? Много важен е и въпросът, който постави господин Крамер. Какво прави Европейския съюз в Световната търговска организация? Няма ли да подаде жалба срещу Русия? Благодаря. Благодаря. Господин Милтиадис Киркос. Е Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, е, ембаргото е, в отговор на присъединяването на Крим доведе до сериозни проблеми, економически, особено в Гърция, пък и в други европейски страни. Е, това, което гражданите не знаят е огромният проблем, който проистече за е, транспортния сектор. Само в е, Гърция 6 мили... вече щетите са на стойност 6 милиона загубени договори транспорта, който минава през Гърция, също са отклонен и този е, регламент пречи на какъвто и да е, е каквото и да е изплащане компенсации. Е, всъщност трябва да има политическо решение от страна на, евро, на европейско равнище, за да е, се изравнят щетите. В противен случай е, е, доверието в нашите политици ще бъде подкопано сериозно. Господин Зиле от ЕКРЕ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 Санкциите трябваше да бъдат е, е, продължени е, срещу Русия. Сега Русия въведе подобни ограничения, от което страдат нашите превозвачи. Имаме и преки фондове, но имаме и фондове за неутрализиране ефектите от глобализацията и имаме и МВФ те са замислени и предназначени именно да тушират е, проблеми, възникващи от глобализацията е, в е, Е, е, мнозина от тях, е, от източноевропейските превозвачи страдат от е, правила. Сега германци наистина страдат от минималните заплащане, но и за нас ще трябва да мислим. Проблемите, които обсъждаме, са изключително тежки, особено в Литва. 5% от работещите всъщност са заети именно в този сектор на превозвачите. Проблема е значителен и наистина са необходими тук идея, за да можем да оцелеем, за да поемем този удар от Русия и ние наистина страдаме. Затова се обръщаме към вас с молба за помощ, да подходите творчески, да осигурите тази помощ. Освен това, вижте какво се случва с европейските партньори. Германия въвежда минимална заплата, нещо, което ние не можем да а, прилагаме прилагаме, тъй като не сме достатъчно богати. Франция и Белгия искат техните шофьори да отсядат в хотели, които не съществуват. Нека да си помагаме, а не да се самоунищожаваме, защото наистина поемаме ударите и нека да се обединим и всички заедно да сме срещу Русия. Председателя, благодаря. Колега. Госпожа. Сеймор. Ще се спра на въздействието върху търговията, особено транспорта, поради зле премислената и провокативно е, разширяване на изток на Европейския съюз, експанзия на Европейския съюз. Сега те бяха провокирани. Сега всички тези мерки трябва да се подпомагат от дънакоплатеца и края не се вижда производителите на селскостопански продукти нямат пазари, на които да ги, да ги предложат. Половината от износа ни е по, с, с автомобилен транспорт. И малкото, което успява да влезе или да мине през Русия, пък бива подлагано, облагано десеторно. Европейски съюз е, пряко отговаря за тази е, дестабилизация, защото беше е, пълна глупост да се настъпи към Русия с такава експанзия и този парламент би трябвало да отговаря за действията си. Синя карта от господин Яковшич. Please poštovana gospođo zastupnice vrlo ste ružno govorili o земля. Вие е, говорихте, е, казахте ужасни неща е, е, срещу Европейския съюз. Е, е, след като се приздихте към Европейския съюз, е, е, не виждам. Е, би трябвало да се засрамите. Е, как е възможно да говори така, след като толкова напирахте да се присъедините? Е, всички, които е, живеем в е, общия европейски дом, такова отношение е недопустимо. А, е, пан посел Масилиано Салини, онорабеле Масилиано Салини. Е, две минути. Sì, gentile commissario. Благодаря, добър вечер, госпожо комисар. Благодаря ви, че сте тук, макар и да е толкова късно, за да обсъдим тези въпроси, които ние приемаме много при сърце. Специфичен е, е проблемът на този е, устен въпрос. Е, в Италия със сигурност проблемът с санкциите се отразява на производителите, но и както основателно чухме от другите, се отразява неблагоприятно и на транспортния сектор. Напълно споделям духа на предложението на председателя на парламентарната комисия, в която участвам, колегата Крамер. Споделям също така и загрижеността на други колеги, които питат по какъв начин Европейския съюз не съумява да намери адекватен отговор. Има предвидени конкретни възможности е, да се помогне на предприемачите, на превозвачите от транспортният е, сектор. Обсъждаме въпросите за намеса с економически е, средства по такива важни теми като намесата в селското стопанство и в същото време по никакъв начин не успяваме да отговорим със същия подход към транспортния сектор. И а, именно такива действия ще могат да възродят искрата на надеждата, от която имаме толкова голяма нужда трябва а, да се а, намери един подходящ а, път. Тук няма нужда да сочим с пръста а, кой е виновен и да кажем първо санкциите ли бяха а, или а, после конфликта или обратното. Важното е да намерим пътя за подпомагане. Благодаря. Сега госпожа Изабела Демонте има думата за една минута scorso la eh. federazione russa a introdurre divieti di importazione Руската федерация въведе забрана за вноса на селскостопански продукти от Европейския съюз и това имаше отзвук в много сектори. Големи бяха загубите не само на селското стопанство, но и на автомобилните превозвачи, в селското стопанство, в преработвателната промишленост се създадоха тежки проблеми. Тази забрана засегна тежко е, Европа. Особено важно за нашата економика е, е да се предприемат действия, които ще повишат конкурентоспособността на европейския транспортен сектор. Благодаря. Грация. Благодаря, госпожо Демонте. А сега господин Козма Злотовски. Дякую, пани przewodniczący. Шановни państwo. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Съгласен съм с всеки, който каза тук днес, че руските санкции срещу европейските превозвачи са в резултат на наложени от нас санкции, но нашите санкции на какво се дължат? Дължат се на това, че бе извършено престъпление от страна на Русия, която нахува в съседна страна. Моят колега от Националния фронт казва, нека да отменим санкциите и да се върнем към нещата такива каквито бяха, всичко ще е чудесно. Скъпи колеги, преди 200 години Вашият език въведе една дума. Не желаят да ви се случи това, което ни се случи на нас. Думата бистро. Така че това нападение ни струва много, но нека да се държим така, защото такива думи да не се появяват отново в езика. Председателя. Господин Земки има думата. Една минута. Е, е, я ja chciałbym bardzo, że tak powiem, jasno tu powiedzieć, że te sankcje... Аз ще бъда, ще бъда пределно ясен. Руското ембарго ни предизвика да действаме в три посоки. Трябва да сме много последователни трябва ни солидарност, солидарност е на всички страни в Европейския съюз. Трябва да се противопоставим на Русия, която се опитва да разчупи да раз... нашата солидарност. Второ, Европейската комисия трябва да бъде по-строга, по-стрикно да действа срещу блокажа от страна на Русия. И трето, трябва да помислим за финансово подпомагане на нашите транспортни компании. Те е, се нуждаят от повече помощ. Защо? Защото ограниченията, може би, е, в даден момент ще бъдат отменени, но до тогава едва ли ще оцелеят тези компании. Благодаря. Е, група ЕКР, една минута. Бърдо прошу. Благодаря, господин Кужмо е от ЕКР. Една минута. Благодаря, господин председател. Мнозина оратори посочиха, че руското ембарго е едно политическо решение, в резултат на политическо решение взето от Европейския съюз. Но Европейския съюз, каквото и да е положението, трябва да прояви солидарност и а, да защити онези отрасли, които страдат най-тежко от а, санкциите. Имаме е, фонда за приспособяване към глобализацията, имаме и други средства. В момента преживяваме криза и много тежки економически проблеми. Според мен този фонд може да бъде използван поне за частично обещетяване на е, нашите превозвачи. Една трета от транспортния сектор в Польша беше засегната. Сега а, са изложени на опасност много работни места в отрасъл. Драматично е положението. Обърнете внимание. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Приемате ли синя карта? Да, благодаря. От Благодаря, колега. неколцина оратори посочиха, че трябва да се плащат обещетения от някого, някому, кои и колко трябва да са те. Селското стопанство получи много големи обещетения. Вие какво имате предвид? Всеки изчислява загубите в момента. В края на 2014 година по разчетите в Полша загубите достигнаха до 50 милиона евро. Това са много големи загуби в резултат на влушеното състояние на редица предприятия. Може би в Чехия не е чак толкова тежко положението, но Балтийските страни, Финландия, не само Полша са тежко засегнати. Трябва да проявим солидарност. Благодаря. Благодаря, казва председателя. И сега давам думата на госпожа Аяла Сандер. Тя, Благодаря, господин председател. В дискусия ще кажа е, няколко думи за възможността санкциите да променят нещата. Видяхме е, какво се случи с, в много части на света, в е, Миналия август Руската федерация забрани вноса на хранителни продукти в е, Русия. Ние изнасяхме прекрасни е, дини, пъпеши и други плодове. Е, разбира се, това сега престана и нашите е, производители трябваше на хиляди километри да е, пренасят, да превозват е, тази стока. Много от тя е, се е, похаби по пътя. Е, загубите са големи. Русначите поискаха екс, е, ескортиране на, на транспорта. Това допълнително ускъпяваше, е, ускъпява превода, е, превоза. Е, е, сега комисията каза търсете, търсете други пазари но страни като Германия и другаде е, също е, е, затрудняват възможността на превозвачите да печелят от своя бизнес. Благодаря, господин Пирински от Социалисти демократи. Една минута. Благодаря, господин председател, Госпожа комисар, Позволете да ви помоля да вземете предвид третия въпрос, споменат от господин Креймер. А именно, какво предвижда новата комисия, за да се избегне по-нататъчното влушаване на състоянието на превозвачите в Европа. Аз споменавам новата комисия, защото това, което бе казано е следното, че тази комисия работи екипно а не всеки комисар отделно за себе си. Така че когато бъде взете едно решение от Европейския съюз, то трябва да има предвид всички последици, а конкретно в този случай тежките загуби на този сектор, нарушаването на транспортните връзки в Европа, а не да се каже нека се върнем всички у дома и да търсим помощ от съответната държава. Благодаря, казва председателя. Сега преминаваме към спонтанните изказвания от залата. Господин Кели има думата. Една минута. Благодаря, господин председател. Винаги, когато има ограничения, някой е потърпевш. Днес чухме трагичната история как санкциите се отразяват върху дейността на международните автомобилни превозвачи. Може би трябва да организираме е, комисия, която да проучи как може да бъде подпомогнат отрасъла. Не, не е достатъчно да заявяваме, че е, трябва да търсят е, държавна помощ на национално равнище. Нямам време да се разпростирам в повече подробности, госпожо комисар. Но до като Русия не вдигне ограниченията, помощ е необходима. Благодаря. Следващият оратор е господин Балцитис. Гермемо комисаря. Господин комисар, е, госпожо комисар, господин председател, наистина днес бяха изложени тук редица проблеми, които засягат транспортния отрасъл. Но да кажа, че тук нещата не опират само до економика и транспорт. Въпросът е преди всичко политически и е въпрос на солидарност. Изненадвам се, че днес не ни е, не дадахте, не предложихте конкретни идеи. Е, сега ясно е, разбирам че, и е, съжалявам, че се налага да работите при такива сложни, такава сложна обстановка, но решения трябва да се търсят. Е, проблема, който поставиха от Италия, е, проблема, който имат в Италия поради притока на беженци, други проблеми, е, които са общи за Европа, са не по-малко сериозни, но и това е политически въпрос. И въпросът е дали в Европейския съюз има солидарност или ще продължим Русия да продължи с политиката си раздели и владей и в крайна сметка да постигне целите си. Ще постигне целите си. Наистина, госпожо комисар, аз ви призовавам да потърсите възможна економическа подкрепа за най-силно засегнатите страни. Κύριε Πρόεδρε, η ψυχροπολεμική σύγκρουση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας έχει προκαλέσει... След е, края на е, студената война тази стъпка от на Русия има сериозни последствия е, не само за селско стопанство на Гърция, но и за превозвачите. Над 10 милиона евро са загубени, 40% от продукцията, селскобанската продукция на Гърция, коя беше за износ и то с автомобилни, с автомобилен транспорт, с камиони за Русия това а, а, имам документи, е, господин председател, от комисията от 2014 година, октомври, е, с който е, превозвачите в Гърция се информират, че нямат право на компенсации от Европейския съюз за понесените щети поради руското ембарго. Тук става дума за гръцки е, превозвачи и от тях те, бъдат, е, те биват призовани да търсят сами решение на проблема си, проблеми, които не са, тяхна, е, не са предизвикани от тях. И това е наистина много жалко. Благодаря. Господин Яков Чеш от Алде. Имам конкретен предлог е Имам съвсем конкретно предложение, госпожо е, комисар. Много важно е, е, е, да запознае е, много е, пълно е, положението и отношенията с Русия и последствията от ембаргото важно е за нас тук в този парламент да сме запознати с всички детайли е, и нюанси на този проблем. Става дума не само за транспорт, за селско стопанство, има и други отрасли, върху които това ембарго е, се е, отразява. Така че не трябва да действаме на парче, да вземем глобално решение как ще действаме от тук нататък. Твърде дълго вече действат е, санкциите. Е, и е, мисля, че е, би трябвало комисията с, да се вслуша в парламента и да говорим заедно за това как, как е, да направим така, че санкциите да е, имат е, ефект. Ферейра Гое. Благодаря, господин председателю. Превозвачите в Европа пострадоха много от тези санкции, които Европейския съюз наложи на Русия и Русия отвърна със същия вид санкции. И всъщност това провокира конфликта. Има големи геополитически и економически интереси, които са застрашени. Никой не си го признава. Има хора с нацистски разбирания в Украина, които завзеха властта и всичко е заради тези скрити, прикрити интереси. Е, и както се случи с е, риболовците в е, Европа, те поемат страничните щети. Комисията не може просто да остане безучастна, носи пряка отговорност за нанесените щети и да не може да остави бремето да го носят самостоятелно държавите членки. Има въпрос с синя карта от господин Крамер. Ще отговорите ли? Сега да помислим за историята. 1994 е, година Русия наруши договор с Будапешта те, договор от Будапешта. Те всъщност, този договор гарантираше е, не, е, е е, суверенитета на, е, на а, е, Украина. А, всъщност този договор бе нарушен от Русия. Нима не сте съгласни с това. А, анексията на, на Крим е именно а, в нарушение на това споразумение от Будапешта. Така че а, преценявате ли, а, съгласни ли сте, че това е едно а, нарушаване на договор или не? Уважаеми господин Крамер, позволете да отговоря на въпроса с друг въпрос. Вие четете историята частично, затова нека ви попитам. Спомняте ли си, господин Крамер, изказване направено от държавния секретар на САЩ, госпожа Нюланд, за финансирането на фашистските сили, които завзеха властта в Украина? които ни връщат към най-мрачните страници в европейската история. Това са хора, които завзеха властта с помощ от Европа и САЩ, председателя. От името на зелените. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, Руското ембарго нанесе неописуеми щети на транспортния сектор, а той не получи никакви мерки за подкрепа. Напротив, Франция и Белгия още повече затегнаха изискванията за периода за почивка. Германия въведе изискване за минимална заплата. Всичко това удря по нашите превозвачи, включително и в Балтика. Призовавам Франция, Белгия и Германия да се откажат от дискриминационните си мерки и комисията да предприеме действия. Благодаря. Благодаря. Господин Хетман има думата. Благодаря, господин председател дами и господа, няма да изтъквам всички тези аргументи за това до каква степен руското ембарго засегна европейските компании. Цената на това ембарго, на загубите са стотици милиони и това се усеща не само в транспорта, но и в други отрасли и други производства. Европейския съюз трябва да прояви е, солидарност, Европейската комисия трябва да подпомогне транспортните дружества от ЕС. Да си мисля дали не би трябвало да приложим принципа за минималната помощ е, за е, превозвачите. Това не е толкова сложно и би помогнало. Би трябвало комисията да помисли по това. Благодаря. Господин Войчиховски от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Няма никакво съмнение, че Европейския съюз би трябвало да обещети всички онези, които са понесли щети от тези необходими санкции. Необходими санкции. Бях шокиран от казаното от господин Ферейра. Той говореше за неофашисти в Украина и че нашите действия били резултат от техните. Аз мисля, че нищо не сте разбрали. Може би Португалия е твърде далече от случващото се в Украина. Нека го кажа ясно. Това, пред което сме изправени ние днес, е огромна заплаха за сигурността в Европа. Вие повтаряте пропагандата на Кремъл и ще съжалите за казаното от вас. Председателя, сега ще дам думата на комисаря Булц. И моля ви да отговорите на всички въпроси и моби от депутати. Те реагираха конкретно, очакваха конкретни стъпки. Те не искат държавите членки сами да действат, защото това няма да е достатъчно. Освен това бе спомената и историята и възможността за помощи, като се върнахме към ембаргото в Югославия. Dear Mr. President, Уважаеми председатели, уважаеми е, депутати, благодаря ви много за всички изказвания и най-вече за направените предложения. Отбелязах е, внимателно е, всичко, което казахте, изразихте загриженост и ще го отчета в работата на комисията. Също така се ангажирам да разгледам конкретните предложения, които вие направихте. Те бяха цяла поредица. Ще направя това в своевременно, за да могат хоризонтално да се оценят предизвикателствата и да бъдат преодолени. Много сериозно е положението. Искам да повторя нашата позиция. Комисията изцяло споделя загрижеността от загубите, претърпени от европейските автомобилни превозвачи. Продължаваме да следим отблизо положението и правим своевременен анализ. Към момента нямаме данни за тежки сътрезения на пазара като цяло, извън отделните е, случаи. Искам да се спра и на предложенията ви за използване на фонда за приспособяване към глобализацията – Неговата цел е да подпомогне съкратени работници в резултат на отварянето е, към световните пазари. За сега фондът не може да се използва за компенсиране на загуби. Въпреки, че е, положението е, с руското ембарго може да бъде отнесено към подобни причини. Възможно е да се е, предприемат мерки на национално равнище, но в пълно съответствие с европейското законодателство. Ние сме е, готови е, да разгледаме всички предложени схеми за отпускане на държавна помощ на национално ниво. Знаем, че това не е съвършеното решение, но ние нямаме собствени средства за управление на транспортната политика. В автомобилния транспорт на следващото място трябва да се отбележи, че е, ние разполагаме с много ограничени средства и инструментариум. Затова трябва да взаимодействаме с държавите членки, е, за да се преодолеят най-тежките последствия за търговията с трети страни. Бързото и съществено подобряване на отношенията между Европейския съюз и Русия, разбира се, е желателно, но към момента мога само да се надявам, че политическата ситуация ще ни даде възможност да положим усилия в тази посока в близко бъдеще. Изразявам своята готовност да работя с вас и с държавите членки, за да видим дали има някакви нови възможности за решения в рамките на Световната търговска организация. Това ще бъде нашата първа сериозна стъпка. Благодаря ви за вниманието. Прошу Заповядайте. Е, е, herr präsident! herr präsident bei aller wertschätzung für ihre äh, vorsitzführung dürfte es aber. вие е, мисля че ако правилно съм аз си отбелязах много внимателно и слушах дискусията в тази зала. Австрия е засегната също сериозно от тези санкции. Е, мисля, че представенето е, в тази зала не беше достатъчно балансирано. Е, редица, стотици и други държави членки също сериозно засегнати. Тук се говореше само за една група държави членки. Много ви моля в бъдеще да се съобразявате с това и да има равнопоставеност. Грешката е моя, казва председателя. Извинете, моля, извинявам се за това. Е, е, дякую, пани комисар. Благодаря, госпожо комисар.